месец март с цел приключване на първото четене. Това бе всичко по точка трета. Точка четвърта – одобрение на протоколите от заседанията на 19 и 20 ноември 2018. Всички приемат тези протоколи. И така преминаваме към точка Сърдечно приветствам с добре дошла госпожа Марияна Коцева, генерален директор на Евростат. Добре дошла на днешната размяна на мнения. Радваме се, че се присъединихте към нас за днес след обед. С удоволствие сега ще ви дам думата за 10-минутно уводно изявление. След това ще има кръг от въпроси и отговори в слотове от по 5 минути. Но тъй като днес няма много колеги в залата, слотовете могат да се удължат и на повече от 5 минути, ако желаете. Днешното заседание се провежда на базата на регламент 223 от 2009 година. Съгласно този регламент, генералният директор на Евростат следва да отговаря за статистическите дейности на Евростат. Директорът следва да информира парламента и неговите ресорни комисии в лицето на комисията ЕКОН по въпроси, отнасящи се до статистическото управление, методологията и нововъведенията в статистиката. Госпожа генералния директор на Евростат Мариана Коцева е сред нас, за да изпълни тази своя функция. Давам ви думата. Благодаря ви, господин председател. Добър ден. Уважаеми госпожи и господа депутати, винаги за мен е удоволствие да се явявам пред Европейския парламент. Разговарях с вас преди почти около година, когато бях назначена за генерален директор на Евростат, но тогава насам установихме много ползотворно сътрудничество с Европейския парламент в редица области. Винаги съм смятала, че взаимодействието и сътрудничеството с вас са много важни за Евростат, както и с оглед на напредъка в областта на европейската статистика. За да работим по-ефикасно и тъй като знам, че сте много заети, вече ви предоставихме кратък преглед на промените, настъпили през изминалата година. Няма да се спирам отново върху тях, няма да ви отекчавам с технически детайли. Нека само кажа, че година по-късно, след първото ми явяване пред вашата комисия, продължавам да съм убедена, че трябва да насочим усилията си в Евростат – и в рамките на партньорството с държавите членки към три области. Първо, съставяне на висококачествена, своевременна и съпоставима статистика. Второ, максимално възползване от цифровите технологии и новите източници на данни, за да работим по-точно, по-подробно и по-интелигентно и едновременно с това да намалим тежеста върху предоставящите ни отговори. Трето, поставяне на акцент върху цифровата комуникация и цифровото разпространение. Ще се спра сега върху няколко стратегически въпроса. Наистина благодаря на Европейския парламент за чудесната работа, която вършим заедно по редица важни рамкови регламенти. Миналата година работихме по регламента за социалната статистика, статистиката за селското стопанство, статистиката за бизнеса и миграцията. Всички тези досиета са на различен етап от работата по тях – няма да преувелича, обаче ако кажа, че благодарение на вашата воля, на много конструктивния ви подход по време на триалозите, успяхме да положим основите на официалната статистика в Европейския съюз във всички тези важни области. Нека дам един пример. В бъдеще ще се изработва повече статистика. Например, ще се извършват предварит, пилотни проучвания, както и проучвания на осъществимостта. И това бе необходимо, тъй като националните статистически служби обикновено не поемат нови функции поради бюджетни ограничения. Освен това, предвиждаме и възможност за вменяването на <clears throat> нови изисквания, като едновременно с това се запазва разумно нивото на тежеста. По тези различни секторни регламенти се предвиждат също и възможности за използването на нови технологии, на административни източници, както и на интелигентни устройства. Всичко това е наистина важно. Ако успеем да приключим работата по всички тези досиета до края на настоящия мандат, то аз през идните години ще съм един много щастлив генерален директор на Евростат, тъй като ще можем да започнем работа по вторичното законодателство, по делегираните актове и актовете за изпълнение. Няколко думи за комуникацията. Миналата година, когато разговарях с вас, изтъкнах, че вече не сме единственият източник на статистика. Вече не сме в това удобно положение. Към момента европейските граждани използват цифровите технологии, поради което има достъп до различни източници на статистически данни. Затова и положихме много усилия, за да направим страницата си в интернет по-удобна за ползване. Работим по теми, които са много важни за гражданите в техния живот. Подобрихме също така и методите си за комуникация. Даваме възможност на гражданите да използват различните технически възможности. Освен това, инвестирахме и в визуални средства, като инфографики, например. Основната идея е да разпространяваме данни, но и да се продължи жизненият им цикъл, да могат те да се използват лесно и от гражданите и от вас в парламента. Работим много активно и на ниво социални медии. Започнахме също така и дискусии с онези, които проверяват фактите с цел борба срещу дезинформацията. Поставяме и специален акцент върху грамотното използване на цифровите технологии, най-вече сред младите хора. Над 13 000 младежи участваха в първата ни статистическа олимпиада. Това са първи стъпки, които предприемаме с оглед на бъдещето. Има още много какво да се направи. Наближава краят на вашия мандат, така че наистина се надявам, че вашите приемници ще продължат да ни оказват силна подкрепа в посока към официална статистика. Трябва да работим за това, тъй като трябва да се изправим пред предизвикателствата на бъдещето, да вземем за пример цифровите технологии. Много добре се справяме с използването на алгоритмите и изкуствения интелект, но когато тези два инструмента се използват за статистически цели, тук се намесват етични аспекти, както и законодателни такива. Така че има още много какво да се свърши в бъдеще. Благодаря ви за вниманието и с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря ви за уводните думи, госпожо Коцева. Сега направо пристъпваме към разискванията. Няма представители на НП в залата, затова давам думата на координаторката на социалистите, госпожа Берес. Благодаря. След една година, след като взехте поста, Виждаме, че вашето доверие към Европейския парламент си остава все така оправдано. Няколко коментара имам, ще мина един по един през тях. Първият е по-общ и е свързан с така политическите ни размисли и безпокойства. Когато е, изисквате от страните членки данни, изисквате ли данни за е, изпълнението на 17-те цели за устойчиво развитие? Това е нещо, което много ни вълнува. И когато правиме така анализи на бюджета на Европейския съюз, паралелно се прави анализ, разбира се, и на бюджета на отделните страни. И непрекъснато сега говорим за изпълнението на тези 17 цели за устойчиво развитие. Има ли една обща дефиниция? Има ли данни? Много Трудно беше да формулираме стратегия по тази тема. Какво се прави, какво се предвижда да се прави, какво е нивото на амбициите ни, какво очакваме от страните членки, какво те възнамеряват да правят. Благодаря, госпожо бе, раз, исках да разбера как да отговарям, просто за да е по-ефективно. Да, абсолютно съм съгласна, че този процес далеч не е лесен за Евростат, защото е, са формулирани тези 17 цели за е, устойчиво развитие на ниво ООН. Е, освен това, тук играе и политическата воля и политическите решения за това как Европейския съюз ще е, положи усилия за да постигне тези цели. Те не са статистическа задача, не е въпрос само на статистика. Първият доклад излезе според мен преди две години и е, решението е политиките, които имат отношение към европейските приоритети и европейските политики, да бъдат да им бъде дадено предимство в целите за устойчиво развитие. Бяха предложени ред показатели, с които да се отчита доколко са постигнати тези цели. Предвижда се да се отчетат изпълнението на целите през 2020 на базата на нашите познания по статистика и дискусиите с комисията, с неправителствени организации, с заинтересовани страни, ние ще излезем с доклад, така своего рода статистическа картина, къде се намираме в членовете, прямо членовете на ООН за изпълнение на целите за устойчиво развитие. Преразгледахме крите, е, па, индикаторите края на миналата година. Е, предвиждаме също да излеземе с документ е, на срещата на високо ниво на ОНЕ, където ще се обсъждат също така тези цели. Заповядай, Волф. Благодаря. Добре дошла на заседанието на комисията ни. Поздравявам ви с встъпването ви в тази важна функция. Евростат нерядко бива подценяван от гледна точка на значимостта си. Но трябва да признаем, че Евростат изпълнява важни функции – що се отнася до развитието на Европейския съюз. С това е свързан и първият ми въпрос. Наистина ли сте удовлетворена от взаимодействието си с националните статистически институти? В миналото имаше известни проблеми на ниво национални органи, тъй като те не проявяваха необходимата воля за взаимодействие. Вторият ми въпрос се отнася до един конкретен случай. Става дума за бившия директор на Гръцкия национален статистически институт. Тогавашното гръцко правителство дори образува съдебно производство срещу него по обвинение в фалшифициране на статистически данни. А този човек не бе направил нищо друго, освен да се опита да коригира грешките на предшествениците си и да направи така, че по време на неговия мандат Националния статистически институт в Гърция да си върши работата. Във връзка с това искам да знам дали се опитвате да работите за положителен изход на целия този процес, тъй като случилото се в Гърция хвърля сянка не само върху Националния статистически институт и правителството там. Става дума и за чисто човешки проблем. Бившият директор на Гръцкия национален статистически институт инвестира немалко средства в съдебното производство. В момента той се намира в чужбина, тъй като ако е в Гърция, има риск незабавно да бъде задържан. Всичко това се случва в Европейския съюз, в държава членка на Европейския съюз. Твърдим, че Европейският съюз се основава на принципите на правото, а става дума в случая за нарушение на законодателството. Възнамерявате ли да предприемете нещо? Uh, благодаря за високата оценка за това колко е важен Евростат. Нека да отговоря накратко. Да, удовлетворена съм от сътрудничеството с страните членки, а по отношение на официалните статистики, те просто отразяват живота и живота се променя. Има нови нужди, нови предизвикателства и трябва да се справяме с тях заедно. И когато имаме проблеми, те по-скоро са за това, да отговаряме на нуждата за официална статистика. Някои от тези нужди не са толкова прости. Както казах, не може в следващите 6 години да ви предоставяме е, информация за вземане на решения. Вие имате, вие имате нужда от нея утре. Затова е много важно да има и правни инструменти, с които да работим. По отношение на случая с Гърция, нека първо да кажа няколко неща. Евростати се възползва от всяка възможност да повтаря непрекъснато, че от 2010 никога не сме имали резерви по отношение на данните, идващи от Гърция и винаги сме ги валидирали уважаваме и правната система на Гърция, не можем да се намесваме в техните дела. Ред конкретни стъпки бяха предприяти в последните няколко години, за да е сигурно, че правната рамка изключва повторението на подобни случаи. А, Има също така и много конкретен пример за какви са разходите за обещетяване на господин Георгио. Отново, не идва от Евростат тази информация. Комисар, съответният комисари Домбровски и колегите ми се произнесоха по въпроса. Отново давам думата на Перванш Берес. Euh, euh, euh, Благодаря. По въпроса за събирането на информация за фискални въпроси. Както знаете, Страните членки по силата на една директива са задължени да подават информация на комисията. за а, така съществуващите фискални ниши, така да кажа. И също за това какво влиза в бюджета на страните членки. Може ли да ни помагате за събирането на такива информации? Защото тук не става дума само за избягване на плащането на данъци, а за практики, които принуждават страните членки да се лишават от приходи в бюджета. Това е единия въпрос. И другият ми въпрос, който сигурно ще е труден. Каква е ефективната став... данъчна ставка за дружествата в отделните страни? Знам, че много се говори за необходимостта да има повече видимост по тази тема. Благодаря за толкова важните въпроси. Нека да започна с втория. Ние имаме за цел да е известна нашата статистика, защото ако не е известна, няма да бъде използвана. И съответно ставки за данъчно облагане се публикуват заедно с Генерална дирекция таксут на комисията. Правим и съответни анализи. Това е начин за нас да предоставим тези данни на економистите за нуждата на техните анализи. А по отношение на липсващото в данъчните приходи, знаете, че БВП отчита приход от цялата дейност на економиката. Ние сме едни от водещите експерти за разработване на методологии и за покриване на всички дейности, които включват включително и незаконни такива пране на пари и така нататък, за да могат да се измерват подобни е, приходи и да се отчитат в БВП. Та, не е събирането на данъци не е, е едно изолирано явление, то е свързано и с други. И ние се опитваме да направим максималното, за да имаме ясни данни за БВП и братен национален продукт и доход. Благодаря. А, един допълнителен въпрос към въпроса на Перванш за докладването страна по страна. Тук ние придобиваме, поне ние, много ясно становище за страните, къде, примерно, и какви данъци плащат много националните компании. Необходимо е да има и прозрачност, да е ясно в кои страни членки а, има добри практики и добро законодателство. То съществува законодателство и на европейско ниво. Но за сега процеса се блокира в съвета. И Въпросът е да има отчети за всяка отделна страна, но могат ли тези отчети да бъдат оповестявани, да се появяват в публичното пространство? Какво е вашето мнение и какви са нуждите ви, е, за да бъдат тези доклади за конкретните страни достатъчно ефективни? от какво имате нужда, така че евентуално да помогнете в това да се представи добре картината за това какво е корпоративното облагане на европейско ниво и на ниво отделни страни. Благодаря, това ме връща и на предходния въпрос. Ние имаме е, предизвикателства в работата с, с е, страните членки. Ако правилно разбирам, вие повече задавате въпроса на това как въздействат многонационалните компании на бюджета на отделни е, страни, на економиката на отделни страни. Това е сериозно предизвикателство е, към официалната статистика, защото тя исторически е ориентирана към правни субекти, които работят в една отделна страна, докато в момента се създава верига на стойността в много страни. И по тази причина е необходимо да има обмен между страните – затова и регламента за бизнес статистиката, който се обсъжда сега, е много важен, защото той ще създаде необходимата инфраструктура за обмен на съответни данни. В противен случай няма да могат да се открият ред явления. В никакъв случай не бих казала, че пътя е лесен, но това е пътя на бъдещето. Не можем да останем затворени в националните граници на статистическите данни. Трябва да ги обменяме и Евростат, освен на страните членки, трябва да работи, за да може да сглоби цялата картина на националния доход плюс дохода на бизнеса в други страни. И тогава може да се даде и ясни данни. Имаме още известно време, затова по процедурата на спонтанни изказвания има ли някой? Не. Но нека да се върна аз на моя въпрос. Конкретните доклади за всяка отделна страна, могат ли те да бъдат направени публични, да бъдат оповестявани? Ако това не се случва, как могат да се оповестяват или обменят данните? Прав ли съм да твърдя, че ако тези доклади не са публични, няма да има и възможност е, Евростат да допринесе за по-добри практики. Да, мога да кажа да. Би било полезно да има публични такива резултати, но ние няма да се отказваме от възможността да обменяме микроданни и по други пътища. Това е един от няколкото възможни пътя. И ако не е възможно, не би следвало да се въздържаме от използването на други канали. И ако мога още два въпроса да задам. Първо, но социалните новости, как се отнася това и към вашия имидж? тук става дума за много важни неща – когато започнат да се успорват цифри, какво е вашето чувство? Как можете вие да противостоите? И второ, цялата тематика за фалшивите новини. Това безспорно са явления, с които вие се сблъсквате. Така ли е? А, имате ли чувството, че се влушава картината в това отношение? Благодаря. Ето защо съм тук. Вие винаги повдигате много интересни теми. Неравенството. Със сигурност е важен въпросът, който вие ще зададете като разработващи економическите политики. Например, в Европа 2020 фокусът беше бедността и целта беше хората да престанат да бъдат бедни. След това той се превърна в въпрос повече за неравенството и до някъде има статистическа дискусия за 10% най-горе и най-долу. И от друга страна, средната класа, както и да я дефинирате, имаме и младите хора. Ясно е, че трябва да проведем задълбочена да дискусия. Ние разполагаме с информацията, но тя трябва да се направи достъпна, за да може да бъде ползваема. и по този начин могат да се използват точните данни. Затова регламента за социалната статистика е изключително важен. Така се включват дохода, потреблението и богатството, различните активи и имоти. Ние се опитваме да бъдем максимално изчерпателни – за да предоставяме необходимите данни на разработващите политиките. По фалшивите новини съвсем накратко. Ние не можем просто да наблюдаваме това, което се случва. За това и смятаме, че Евроста трябва да служи като референт на високо качество Ние се опитваме да се популяризираме сред медиите, сред проверяващите фактите, всички, които искат набързо да могат да проверят нещо, за да го сравнят с фалшивите новини. Нашите данни стават достъпни. Работим и с делегациите на Европейската комисия в държавите членки, защото хората предпочитат да видят тази информация на матерния си език, а не да се ползват само от веб страницата на Евростат, която е на английски, френски и немски. Така че тук разчитаме и на усилията на различните заинтересовани групи. Имахме среща и с изследователския център на Европейския парламент, за да видим какво можем допълнително да направим за ползването на данните ни. Нашата цел е да предоставяме тези данни и те да бъдат ползваеми. Защото националните правителства и Европейската комисия могат да следят, но при необходимост ние можем да реагираме. Много ви благодаря, госпожо Коцева. Това беше много интересен обзор на вашата работа. Желая ви успех, наистина. Вашата задача е ясна, важна. Ние трябва да се доближим до гражданите и, както и вие казахте, акцента да падне върху това какви данни в какъв формат стават достъпни за европейските граждани, включително и на веб страницата. Надяваме се да ви приветстваме отново тук по време на новия мандат, когато в залата ще имаме други колеги. Благодаря ви, много задачи ни предстоят. Разчитам на вашата подкрепа. Ja, liebe ähm, Kollegin. Уважаеми колеги, преминаваме към точка 6 от дневния ред Европейски семестър за координация на економическите политики, годишен обзор на растежа за 2019 година. Докладчик е Том Ванден Кенделаре. Кенделаре. За съжаление, днес той не е сред нас, но колегата Фербер е така любезен да ни изложи позицията на докладчика в рамките на 5 минути. Внесени са 322 изменения до момента. Разполагаме с становищата на Реги, ФЕМ и ЕНВИ. Няма становище на комисията по бюджет, въпреки че е асоциирана комисия. Давам думата на господин Фербер за 5 минути, за да ни въведе в темата от името на докладчик. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че Том не е тук. Болен е. Можем само да му изпратим пожелания за бързо възстановяване. Това е причината, поради която не присъства. Той е подготвил кратък текст, аз ще го изчета. Като докладчик на ЕКОН, по този доклад Том на първо място благодари на всички колеги, които са съставили градивни изменения. Темата е много политизирана. Аз бих казал, не се очудвам. Следователно трябваше да се проведат доста заседания с докладчиците. В сянка такива имаше през последните две седмици също много продуктивни. Том се радва, че разискванията са преминали изключително конструктивно. Годишният обзор определя дългосрочните приоритети – на първо място фискална консолидация, фискални резерви, инвестиции и структурни реформи. Ние трябва да анализираме този триъгълник от дългосрочни приоритети, да работим по тях с съвета и комисията. Това са важни политически стъпки. В обзора за 2018 година Том обръща внимание на на един приоритет за старяващото население и най-вече отражението, което това явление ще има върху нашите социални системи и социалната държава. Том се отнася застаряването към триъгълника от приоритети – много се радва, че тук има подкрепата на различните политически групи. След разискванията с докладчиците в сянка се подчертава колко е необходимо да има високо квалифицирани работници, динамика на пазара на труда. Необходимо е непрекъсната преквалификация. Ние трябва да се адаптираме, уменията трябва да се адаптират. Нещо друго, което той подчертава са инвестициите. Справедливостта между поколенията е свързана и с добрите инвестиции. Разглеждат се и частните, и публични инвестиции в уменията, научно-развойната дейност, развитието, но също така и в иновациите, автоматизацията, дигитализацията. Този доклад ще бъде гласуван утре за да може парламентът да изпрати ясно послание към съвета и комисията. Ние ще направим така, както и до сега сме правили. Там очаква да бъде подкрепен утре. Благодаря. Благодаря на Маркус Фербер, който се изказа от името на докладчика Петър Силва Перейра от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Аз също искам да се присъединя към пожеланията за бързо възстановяване на колегата Том. Надявам се да се присъедини към нас възможно най-скоро. Това е много важна тема. Ние обсъждаме насоките на инвестиционните и фискални политики, европейския семестър. Като докладчик в Сянка искам да потвърдя, че работихме много конструктивно на заседанията. Вярно е, много изменения бяха представени, но това означава, че е била свършена много работа. Разбира се, когато измененията са плод на различия в политическите нагласи, знам, че те първа ни предстои още много работа, но ние благодарим на докладчика за това, че той се съобрази с основните ни искания. Докладът беше изцяло преструктуриран, сега подходът му е много по-балансиран в сравнение с първоначалния вариант. Надявам се, че сега докладът с обсъдените в него компромиси дава една добра основа. И това е важно с оглед на настоящия момент и економическото положение в Европа. Ние трябва да намерим отговор, за да се справим с економическото забавяне. Не можем да се правим, че нищо не се случва. Но се радвам, че сега се отчита, че в еврозоната все още има празнота в инвестициите и трябва да се реагира чрез публични и частни инвестиции на економическото забавяне. Освен това, в доклада се казва, че държавите с излишъци по текущата сметка на еврозоната също трябва да направят корекции. Само чрез добра фискална политика можем да откликнем и на предизвикателствата. В доклада се обръща внимание на необходимостта и от социални инвестиции. Мисля, че имаме основа за широк консенсус. Благодаря на Педро Силва Перейра, който се изказва от името на социалистите. Няма ги докладчиците в сянка на Екаре и на Алде. Докладчикът в сянка на Алде ни предупреди, че ще отсъства. Няма и представител на зелените. Не е тук и докладчицата в сянка на Обединената левица. Отсъства и докладчицата в сянка на ЕНС. Накрая ще дам думата на колегата от СПД Марко Вали. Благодаря, Петър. Съвсем набързо. Както всеки път, когато разговаряме за европейския семестър, има различни политически позиции за това как следва да се прилага економическата политика. Всяка година се изготвя доклад за годишния обзор на растежа и всяка година ние внасяме изменения по него, тъй като не споделяме изцяло стратегията, наложена от комисията на основните политически групи. Тази стратегия се основава върху ограничаването на разходите, т.е. върху строгата бюджетна дисциплина, както и върху реформи, които много често са ориентирани към намаляване на заплатите, най-вече в Южна Европа. Тези реформи целят повишаване на конкурентоспособността в Южна Европа, но те не са приемливи по никакъв начин, нито от социална, нито от економическа гледна точка. Не са приемливи и мерките за приватизация. Много често те биха могли да бъдат избегнати. Става дума за много деликатни въпроси, които не би трябвало да се управляват по линия на указания от комисията. А що се отнася до изисканите мерки, то такива мерки се изискват най-вече от държавите с свръхвисок публичен дефицит. Не се обръща обаче внимание на друг дисбаланс в еврозоната, именно излишъците по текущата сметка. Става дума за държави като Холандия или Германия. Те вече от години имат изключително висок излишък по текущите си сметки надхвърлят прага от 10%. В такива случаи трябва да се образува процедура и срещу такива държави. Много е агресивна политиката на комисията, що се отнася до свръхдефицита в определени държави, но не се работи за коригиране на друг дисбаланс. Излишъка по текущата сметка. Това е много сериозен проблем в рамките на паричния съюз. Той има своите недостатъци. В този доклад не се обръща внимание на въздействието върху растежа. Става дума за такива ефекти в редица държави от еврозоната. Можем, например, да цитираме дефицита в Франция. По последни данни той е над прага, предвиден в Маастрихтския договор. Трябва да се направи много внимателен анализ от гледна точка на тези факти на техническо ниво, както и на политическо ниво. Трябва да се направи такъв анализ на препоръките от страна на комисията. В нашите доклади трябва да се включи и предложение за фискални трансфери. Така може да се разреши до голяма степен проблемът с дисбаланса в еврозоната. Държави, които имат голям излишък по текущата сметка, биха могли да внесат по-голям принос за решаването на структурните проблеми с инвестициите в Южна Европа. А що се отнася до инвестициите, най-накрая трябва да се изготви тъй нареченото златно правило, по което да се предвиждат големи публични инвестиции инвестиции. Така могат да се решат проблемите на държави, където от структурна гледна точка има ниска производителност. Съжаляваме, че много от предложенията ни не бяха прияти. Няма да се предадем обаче и ще продължим да се борим за идеите си. Благодаря на Марко Вали. Сега се обръщам към колегите в залата. Иска ли някой да се изкаже по процедурата спонтанни изказвания? Няма такива колеги. Господин Фербер, иска ли да направи заключително изказване от името на докладчика? Да. Благодаря. Благодаря на колегите, които участваха в дискусията много конструктивно преминаха заседанията с докладчиците в сянка и се надявам утре да имаме силна подкрепа в ЕКОН и след това в парламента и държавите членки и комисията. Благодаря на колегата Фербер. Доколкото знам, всички 322 изменения са включени в компромисни изменения, по които ще гласуваме утре. Да се надяваме, че изходът от гласуването ще е положителен. След това предстои текстът да бъде внесен в пленарната зала. Той ще бъде разгледан по време на втората сесия през месец март. Приключваме с това по тази точка, при това доста преди предвиденото за това време, но тъй като докладчикът по следващата точка днес така или иначе не може да участва. Можем да започнем по нея още сега. Така или иначе, графикът ни е само ориентировачен. И така ще започнем по точка 7 още сега, не в 18 часа. Става дума за общия режим на облагане с акциз. Както вече казах, докладчикът Мигел Виегаш от Обединената левица днес не може да участва. Помолиме да прочета неговото изявление, което и ще направя сега. Господин Виегаш ме помоли да ви съобщя следното. Това предложение е част от пакет от 4 предложения от май 2018 Става дума за пакет от мерки, предложени от комисията за общия режим на облагане с акциз и за акцизите върху алкохола. Директивата на съвета от 2008 година, номер 118, предвижда общи разпоредби за акцизите, като се поставя акцент върху производството, съхраняването и предвижването на акцизни стоки между държавите членки. Основната цел на директивата е да позволи свободното движение на стоките, като същевременно обаче гарантира и събирането на данъци в правилния размер от страна на държавите членки. Директивата бе съществено изменена вече на няколко пъти. Предстоят и по-нататъчни изменения. В директивата има и няколко препратки към устаряло законодателство, което трябва да бъде усъвременено. Следователно, комисията реши да преразгледа директивата 118 от 2008 година. Реши да го направи с цел повече яснота. Докладчикът Мигел Виегаш приема духа и съдържанието на предложението на комисията. Тъй като става дума за техническа мярка, той предлага да се приложи упростената процедура, т.е. докладът да се приеме без изменения. Това е предложението на докладчика. Той предлага да се приложи упростената процедура, т.е. да не се внасят изменения. Давам думата на докладчика в сянка на социалистите и демократите Оле Лудвихсен. <laughs> As no one is here in the house the whole afternoon, I forgot that for this point of the agenda, thankfully you stayed Маркос, имаш думата. Благодаря, господин председател. Може и да настъпят промени след изборите, но за сега най-многочислената група в парламента е групата на ЕНП, т.е. на нас се пада да се изкажем след докладчика. Представлявам Мариче, която е наш докладчик в сянка по това важно досие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 поставя акцента върху производството, съхраняването и движението на акцизни стоки между държавите членки. Основната цел на директивата е да се гарантира свободното движение на стоки, като същевременно се гарантира и събирането на данъци в правилния размер от държавите членки. Става дума за техническа мярка, която няма да е спорна, надявам се, от политическа гледна точка, като се има предвид голямата натовареност на комисията ни и ограничено ограниченото време, с което разполагаме, приемаме предложението на докладчика да се приложи упростената процедура. Благодаря. Председателят благодаря на Маркос Фербер, който се изказа от името на ЕНП, докладчикът Сянка на социалистите Оле Лудвихсън. Благодаря. Добре е, че се прави преглед на текста. Така ще се гарантира надлежното прилагане и няма да има укриване на данъци. Целта е да се повиши ефективността на административните процедури, както и процедурите, приложими от страна на митническите органи по отношение на акцизните стоки. Предложението следва да намали нивото на укриване на данъци, както и да ограничи измамите във връзка с акцизните стоки. Във връзка с това сме съгласни с предложението на докладчика господин Виегаш да се приложи упростената процедура. Благодаря на Оле. Следващата в списъка е Кей Суинбърн от името на Екаре, но тя не е тук. Няма го и докладчика в сянка на Алде. Моли Скот Като от Зелените също не е тук. Преминаваме за това веднага към спонтанните изказвания. Някой иска ли да вземе думата? Не. Нека тогава ви предложа следното. Обикновено в такъв случай бихме попитали дали някой от присъстващите в залата не възразява. Ако няма седмина депутати, които възразяват, то сега ще можем да приемем предложението за прилагане на упростената процедура, тъй като в залата не присъстват седмина депутати. Нека предложа следното. За да бъде процедурата, която ще приложим, неоспорима от правна гледна точка. Обръщам се към всички присъстващи тук колеги както и към всички, които не могат днес след обед да присъстват, с молба, ако имат възражения, да уведомят за това секретарията до утре 10 часа сутринта. Крайният срок за внасяне на писмени възражения е утре 10 часа сутринта. Мисля, че така от правна гледна точка процедурата няма да може да бъде оспорена. Ако не бъдат внесени повече от 7 възражения до утре 10 часа сутринта, то ще възприемем предложеното от господин Виегаш. Благодаря ви. Скъпи колеги, това бе всичко по дневния ред за днес. Ще продължим работа утре сутринта. Заседанието ни започва в 9 часа сутринта с размяна на мнение с Ханс Хухерворст, председател на съвета по международни счетоводни стандарти и Еркели Кайнен, председател на управителния съвет на Фундацията на Комитета по международни счетоводни стандарти. С това ще започнем утре. А сега ви пожелавам приятна вечер. Закривам заседанието.